едната сделка с Иран, ние продължаваме да вярваме, че има смисъл да продължим да работим по тази сделка. Въпреки това, става ясно, че запазването на сделката става все по- и по-сложно. И днес, нека да ви обявя, че имаме обща комисия с Иран, която ще се събере на 6 декември. Знаете, аз като върховен представител всъщност съм и координатор на тази съвместна сделка с Иран, ядрената сделка и за момента е много трудно да се запази единство и то не е само в Европейския съюз, но и въобще в участниците в ядрената сделка, които останаха част от сделката, след като САЩ се оттегли. Вярвам, че това е единство от изключително значение, за да можем да запазим споразуменията, доколкото това е възможно. Всички ние се съгласихме пред няколко седмици, че не трябва да пестим усилия, за да запазим сделката и пожелавам на моя наследник успех в работата му на координатор. И накрая, но не последно на по значение, ще говоря за Ливан. Там се стигна до оставка на премиера. Ливан е наш сериозен партньор и има специално място в нашите сърца. Днес хората на Ливан искат добро управление, добро управление и отново добро управление извън всякакви религиозни искания. Трябва да може да се отговори на тези искания. Това изисква първо да се сформира функциониращо правителство, което да гарантира политическо-економическа стабилност. След това да имаме бърза и решителна изпълнение на борбата срещу корупцията. Това е момента, в който можем да изпълним реформите, които са необходими на Ливан и същевременно да се запази стабилността на тази държава. И нека да добавя още нещо, което не е в фокуса на вниманието ни днес, но въпреки това съществува. Нека не забравяме, че целият близък изток е едно място с много крехък мир. Говорихме до сега за Палестина, да нека да не забравяме какво се случва в Сирия. Там нещата все още не са се успокоили, точно обратното. В северо-западната част на Сирия ситуацията отново се влуши. Само няколко седмици след турската военна операция има нов фронт в северо-западна Сирия. Така че там напрежението е високо и това поставя още повече важност върху онези и действията на онези, които се опитват да намерят устойчиви решения на настояща динамична ситуация. Опитваме се да изградим многостранни решения на всички кризи в региона. Работим в много близко сътрудничество с нашите партньори, включително Ливан и Ирак, за да може да има економически растеж и да подпомогнем реформите в тези страни. Всяка страна трябва да намери своя собствен начин да излезе от трудностите си. Няма кой да го направи вместо тях. Но Европейския съюз, вярвам, ще продължи да подпомага диалога и придружаващите това реформи. Тези региони са близо до нас. Аз казвам, това е нас общ регион и Европейския съюз ще продължи да бъде надежден партньор за мир в Близкия изток. Благодаря ви thank you ms mogherini on behalf of the group of the european people's party mr tefanec three благодаря, господин Штефанец. Три минути. You, Благодаря, госп... дами и господа. Чухме за последните демонстрации и възстания в Иран, тези протести, които продължават повече от 11 дни, обхванаха 31 провинции в Иран и 176 града. Основната опозиция обяви, че броят на убитите по време на това възстание са над 450, но всъщност смъртните случаи може да са повече. Името, имената над 150 млади жени и мъже, брутално убити от силите за сигурност на Иран, вече са публикувани. И това е много тъжно. Никтан Спандани беше едва на 14 години. Президента Рухани, неговото правителство, някои го квалифицираха като умерено, бързо затвориха интернет, за да не се разпространяват новини за тези престъпления Правителството също отказва да предаде телата на убитите, за да бъдат погребани от семействата си. Сериозно съм обезпокоен за съдбата и начина по който са третирани а, задържаните. Някой от твърди се, че някои от тези задържани хора задържани ще бъдат екзекутирани публично чрез обесване. Те обръщат особено внимание на опозиционните сили от ПМОИ. Това са престъпления срещу човечеството. Не се допуска хората да отстояват правата си. Те не трябва да бъдат подлагани на изтезания. Госпожа Раджави, опозиционен лидер, иска от ООН е да изпрати мисия за установяване на фактите в Иран и също да бъдат изправени пред правосъдието виновниците. Заключение ние в Европейския парламент трябва да застанем на страната на хората от Иран и бих призовал да се сложи край на сегашната политика, защото се подкопава доверието към Европа не само сред хората от Иран, но и в целия свят. Хората ни гледат и очакват нашите действия. Европейския съюз трябва да предприеме действия сега. Благодаря от името на социалистите госпожа Сантош за минута и половина. Благодаря. Ситуацията в момента е толкова сложна, толкова непредвидима, че не можем да упростяваме и да генерализираме анализа на Human Watch. Трябва да идентифицираме нивата на бедност, тежките хуманитарни условия, корупцията и липсата на перспективи пред младежите като общи моменти, които водят до социално напрежение. Това виждаме в Ирак, Иран и Ливан. Тези страни имат своите вътрешни проблеми и в момента има криза, която се увеличава от външни фактори. Доколкото ние разбираме, има насилие срещу протестиращите в Ливан – Не може да има такова продължаващо потисничество срещу определени групи. На някои места е спрян е, интернета, има измъчване на демонстранти. Всичко това е не нещо, с което ние не можем да се примирим трябва да има приобщаващ диалог, което ще бъде единствения начин да се справим с настоящите проблеми в тези страни. И накрая в Ирак. Ние от Европейския съюз трябва да отговорим и трябва да спрем всякакъв трансфер на технологии от името на Реню ще чуем госпожа Гета за две минути. Извинявайте, господин Гета поправя се оратор. Има стотици смъртни случаи в Бардак, обаче зад тази трагедия е, се ражда нещо ново – Нека първо да видим а, това какво се случва в Багдад и в а, Берут. Не става дума нито за сунити, нито за кюрди, за християни. Става дума за ливанци и иракчани. Гражданите на тези две страни протестират рамо до рамо срещу а, влушаване на техните условия за живот, увеличаване на корупцията и сриване на публичните услуги. Никой не е вярвал, че общата граница може да бъде заличена, но социалния гняв един грах е, един век след като тези мозаични страни бяха създадени от колеялните сили, се превърнаха в държави и нации. Това наистина е тежко развитие през последните няколко седмици. Хизбола, е, Ислямската държава, е, те всъщност отхвърлят това, което става в Ирак и всички шиитски общности го правят. Тези две страни се борят срещу протектората, който иска да им наложи и Иран и това е много силно поражение за този режим в момента, в който Иран е, иска да е, засили теокрацията. Има повече от 20 години откакто тази власт влиза от криза в криза, обаче ритъмът се увеличава. Е, и е, всъщност е, тези сили би трябвало да допринесат за смяна в региона, за да не се влушава ситуацията със всеки месец. Всичко това, уважаеми колеги, става пред нашите врата, врата. И ние не трябва да бъдем слепи и глухи. Ние трябва да се утвърдим на международната сцена и е, ние имаме всички инструменти за да го направим. Благодаря. Um, Благодаря, господин Гета. Извинявам се, че ви обърках името госпожа Нюман от е, името на групата на зелените. Уважаеми колеги, преди 30 години хората излязоха на улиците в Европа за свобода и демокрация. Те не бяха организирани, не бяха единни в своето искане. Ние сме хората. Преди две седмици ние се поздравихме за успешните демонстрации по начина, по който те промениха към по-добро живота ни. От това лято тези демонстрации се наблюдават в Алжир, в Египет, в Ливан. Министър-председателя там се отказа от властта. В Ирак протестантите бяха посрещнати с насилие. Над 3500 бяха засегнати. Повече от 100 са загинали в Иран. Това са хора, които излизат на улиците със своите искания срещу корупцията, за участие, срещу репресиите, за демокрация. Това, което е новото, е, че тях не ги е грижа за сектариански или регионални граници. Всички ние сме иракчани, скандираха те по улиците на Багдад. 17-годишно момич, момче беше ударено в окото от силите за сигурност. Ние тук в Европа чествахме 30 години от мирната революция в Европа и сега стоим безучастни. Ние имаме проекти за реконструкция, и имаме мисия за реформа в сектора на сигурността в страната, където ги получават куршум в гърба медиците, грижайки се за ранените. ООН също загуби доверието протестантите призовават нас, Европейският съюз, да запълним празнината, да организираме диалога, да сложим край а, на това. Да се реформира реално сектора на сигурността. Европейският съюз излиза с изявления без да поема ангажименти. Колеги, нека да съм ясна. Да правим нищо при подобна ситуация може да навреди много. Защото ние предадохме демонстрантите от арабската пролет. Не бива да го допускаме отново. Всички ние сме хора и имаме човешки права. Благодаря ви. Thank you. On behalf of the Identity and Democracy Group. Благодаря. От групата ИД, господин Кавие. Благодаря, господин председател. Ливан, Ирак, Иран. Това е един регион, който от дълго време е подложен на намеса отвън във вътрешните му работи, дестабилизиран от американска интервенция. Но не само това. Непрекъснато там има разцепления. Иран всъщност не е само тоталитарен режим, обаче всичко това беше тласнато и от САЩ. И имаше много силни репресии по отношение на хората, така че те имаха трудности да намерят своята свобода. В тези страни ние действаме несръчно и е, трябва да избягваме същите грешки в Иран. За да парафразирам Монтескьо, който е, каза, че е, трябва да бъдем мъдри към цивилизацията на изтока, защото тя е монотеистична и е обладана от такъв дух. Ливанците в един период, който наистина прилича на революция, те повече не могат да понасят е, това, което се изисква от тях. И те развяват е, знамената на Ливан на техните демонстрации. Това е израз на надежда. Ние трябва да помогнем на тая страна страна да запази своята а, система на вероисповедания. Хората там да могат да живеят заедно в равновесие. И това е най-добрият отговор на варварството на ислямска държава в този регион. Трябва да спазваме международното право и сега трябва да помогнем на хората, които имат нужда, да защитим плурализма в Иран така, както го защитаваме в Европа. От името на ЕКАРЕ госпожа Футига за минута и половина. Благодаря ви. А, има остатъци от операциите на Иран в е, региона, във всеки конфликт, в всяка война и това присъствие вреди на стабилността и мира. но действията са насочени и срещу иранското население, което е, е много многолико. Последните протести са масови в 31 провинции в повечето от иранските градове. Интернет беше прекъснат и имаше варварски прояви на насилие срещу собственото население от страна на управляващите. Над 300 са убити, над 10 000 са арестувани и ние трябва да се безпокоим за тяхното благосъстояние, защото тяхната съдба е съдбата на жертви на престъпления. Това е престъпление срещу човечеството за това международното право ни задължава да се намесим, да предприемем действия, вместо да се усмихваме на управляващите. От името на ГОЕ госпожа Ернст за минута и половина. Това, което става през последните седмици в Средния изток е трагедия. В Иран хиляди хора излязоха на улицата поради социалните проблеми в страната. Това е тяхното право. И те го направиха въпреки забраната за демонстрации, въпреки забраната за комуникации. Това беше проява на огромна смелост и струваше и толкова много човешки животи. Не трябва да се стреля срещу демонстранти. Смъртта на хората не е странична щета в името на някаква голяма идея. И аз сега се покланям от името на нашата политическа група, но и от името на много е, хора пред е, жертвите по време на демонстрациите, пред е, жените, децата и родителите. И е, от името на делегацията за Иран, чието председател съм, ви приканвам да напишем едно писмо до вашите колеги колеги в Иран, до иранския парламент, защото аз мисля, че не само комисията трябва да реагира, но и Европейския парламент. Очаквам това от вас. От друга страна, аз се срамувам, че ние като европейци нищо смислено не сме свършили до момента, за да противопоставим нещо на опустошителните санкции на САЩ. Може би защото трансатлантическите отношения са ни скъпи, ние разочароваме надеждите на хората от Иран. Аз мога да ви кажа само, че сме част от проблема и с тази половинчата политика на Европейския съюз трябва да се приключи. Благодаря от името на независимите. Господин Касталто, имате една минута и половина. Ще помоля колегите да се придържат към ограниченията на времето, което има отделено. Надявам се, че вие ще го направите. Благодаря, наистина. Колеги, ситуацията в Близки изток е толкова сложна, че би трябвало да подходим по-структурирано към нея. Наистина има широко разпространена криза, има сериозни проблеми по отношение на шиитите, има и проблеми в много от различните страни, които трябва да бъдат разгледани по-отделно и стратегически. Аз имам стратегически интерес от отдавна към Ливан. Там инфлацията е огромна, економиката е пред разпад. Много е важно да се въведат спешни реформи, но е трудно това да се направи, защото политическата ситуация е изключително сложна след оставката на премиера и има много трудности пред сформирането на ново правителство. Тази страна е от огромно геополитическо значение, стратегическо е разположението й и много бързо трябва да бъдат въведени економически реформи. Също времено имаме много ширеща се корупция. Важно е да се справим и с това. Това е една от причините за всички демонстрации. Ливан трябва да намери начин да излезе от тази криза. Вече има поне милион и половина сирийски бежанци на тяхна територия и поради тази причина трябва да им помогне много повече, а не просто да имитираме подкрепа, както се случва в момента. За това смятам, че трябва да има спешни мерки и спешна подкрепа. Следващия, който ще се изкаже е господин Ким Пропулус за 3 минути. Микрофонът не е включен. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз не съм съгласен с онези, казва, че в този парламент обръщаме прекалено внимание на правата на човека. Всъщност Европа има задължението да отстоява правата на човека в международен план. Но ние сме идеалисти. Ние искаме съседните ни държави, Близкият изток, да споделят нашите ценности за жените, за младите, за хората с увреждания, за опозицията, за малцинствата. Но Швеция или Гърция не са като Сирия – Имаше революции, които доведоха до по-лоши режими от предходните. Нека от идеализъм да преминем към малко повече реализъм. Трябва да сме внимателни, що се отнася до нестабилността, която се наблюдава в Близкия изток и която е опасна Египет, Израел са стабилни наши партньори в региона. Ние също знаем, че има перспективи за подобрения и в Ирака. Ако ние не допринесем за възстановяването на страната, ще съжаляваме за това. Има милиони иракчани, които се нуждаят от хуманитарна помощ и те са едни потенциални беженци и все още не са стигнали територията на Съюза, но съм убеден, че всеки от вас разбира една майка или баща, които ще положат всички усилия, за да спасят своите деца. И това ще доведе до сериозни проблеми. Ние имаме основание да помогнем на тези хора, които имат нужда от нашата помощ. Става дума да се помогне на хората на място, преди те да напуснат, за да отидат другаде. Проблемът няма да се реши в Ирак, докато не се стабилизира държавата. Ние трябва да допринесем за стабилизирането на страната, за да не подволим по-големи проблеми. Относно Иран, ние трябва да изпълняваме поетите от нас ангажименти, сключените споразумения. Ливан е развита демокрация. Ние разбираме, че следващото правителство може да реализира и реформи. Трябва да има вътрешна стабилизация, при спазване на правата, чрез сътрудничество, търговия. И това са картите, с които трябва да играем. Госпожа Арена за минута и половина. Благодаря, госпожо Могерини. Аз 100%, дори 200% съм съгласна с вашето изказване за ситуацията в Средния изток и това е от много години и е, не се променя. Става дума за социални искания, за искания за добро управление. Аз няма да повтарям казаното от колегите навсякъде, навсякъде ние виждаме правителство, което отговаря на тези искания. Това са всъщност легитимни искания, но отговорът на правителството е чрез насилие. Европейския съюз трябва да играе реална роля в тази чуждестранна политика, международна политика, като се спазва мултилатерализма и правата на човека. Европейския съюз трябва да допринесе конкретно противно на администрацията на Тръмп за деескалиране на конфликта и спазване на основните права. Стабилността на Средния изток ще мине през една демократична промяна, която ние, европейците, трябва да подкрепим чрез диалог, което вие направихте, но и чрез подкрепа на населението там. Благодаря. Господин Грушел, една минута spoštovani <clears throat> bližnji vzhod postaja niz kriz in vojn ki lahko regijo in Средният изток се превръща в серия от войни и кризи, които могат да тласнат този регион в дълбока пропаст. Е, става дума за Сирия, за Ирак, за Ливан е, и иронично по ирония ключът към решението на проблема е в ръцете на Иран е, Иран се превърна в държател на заложници. Иран злоупотребява с кризите в региона като средство за оказване на натиск върху самия регион и международната общност. Става дума за брутална реална политика срещу Европейския съюз и международната общност. Американските санкции също не водят до промяна в поведението на Иран. Става дума за сигурността на Европейския съюз и по тази причина аз призовавам новият върховен представител да обърне особено внимание на този регион, защото иначе може да се увеличат бежанските посоки. Господин е, Уртасон, две минути. В различни страни от Близкия изход през последните месеци има демонстранции много общо има за държавите, за които говорим. Има проблеми с снабдяването, с корупцията. Тези страни бяха подложени на репресии. Стигна се до смъртта на много хора. От този парламент трябва да заклемим използването на сила и на смъртоносни оръжия за, а, срещу протестантите, които протестират мирно. Трябва да се спазва правото на свободно изразяване и на демонстрации. Също а, не приемаме и спирането на достъпа до интернета. Виждаме какъв е ефекта от наложените санкции през лятото от страна на САЩ и не спазване, което поставя под въпрос изпълнението на споразумението за атомната програма на Иран. Иранският режим, разбира се, трябва да спазва правата на човека, нещо, което се изисква винаги от този парламент. В Ирак лидерите трябва да се вслушват в населението и да създадат условия за економическо развитие, за борба с корупцията. Европейския съюз трябва да, да окажем подкрепа за намирането на решения в тези страни, които предизвикват толкова много нестабилност. Благодаря ви, госпожа Лици, за минута и половина. Уважаема госпожо Могерини, господин председател, искам да отдам почет на петимата италянци, които бяха ранени в Ирак – в Ирак. Има много демонстрации през последните няколко дни. Най-засилените сред 2015 година, особено в шиитските региони, хората искат заетост, искат да няма корупция. Хората не участват по начина по който очакваме, но много повече атаки имаме, засилва се ислямска държава. Не можем просто да седим безучастни и да позволим това да се случи. Трябва да разберем, че има връзка между пияцата Хир и Багдад. Има снимка на Исус с корона от Християните рискуват да бъдат заличени от лицето на тази страна, след като винаги са били част от нейната история. Тръмп правилно даде пари на християнските каузи в Ирак. Това малцинство се защитава. Непрекъснато има конфликти между сунити и шиити, затова трябва да подкрепим малцинствата. Следващия оратор – една минута, господин Ваймерс. Госпожо Магарини, вместо да се подаваме на муласите и да държим на споразумението, което само служва режима, ние трябва да се съобразим с иранският народ – трябва да кажем, че това е режим, който се вълнува повече от терорист, за терористите, отколкото за собствения си народ. Затова има толкова протести и а, страна, където се нарежда на войниците да стрелят срещу мирното население. Ние, европейците, трябва да се присъединим към смелият ирански народ. Ние не искаме Ислямска република. Благодаря. Месес. Благодаря госпожа Руис за една минута. Не само Латинска Америка е в брожение, но и Близкият изток, където има задълбочени проблеми. Много хора излязоха на улиците и искат свобода, достойно, достоинство. Има повече репресии, безнаказаност от нашествието на САЩ в Ирак, Либия, Сирия, Палестиния, кюрдите. Всички от тези кризи са свързани с участието на Европа. Сега сме ги изоставили. Не можем да оставим тези народи сами. Ние трябва да бъдем независим стабилизиращ фактор. Трябва да се борим за справедливо за онези, които излизат на улицата. Благодаря ви много. Белами за две минути. Благодаря, господин председател. Госпожо Богерини, вие казахте, че този регион, за който говорим тази вечер, е, Средният изток, е, всъщност се намира в много тежка ситуация. В тази ситуация ние, европейците, трябва да има три основни цели. Първо, да помогнем на тези страни в е, търсенето на демокрация и създаването на стабилност. Имам предвид е, като френски депутат и приятел на Ливан, че Ливан трябва да се възползва от нашата подкрепа в този преходен период. Второ, ние трябва да засилим нашата историческа роля, защита на малцинствата. Имам предвид християнските малцинства. Ние трябва да бъдем техните защитници в този регион, но също така да помагаме и на ясидите и всички, които са обект на насилие. Трябва да гарантираме мира и спазването на правата на всяко човешко същество. Всяко вероисповедание в този регион трябва да бъде приоритет на нашата дипломация. И трето, да спазваме това, което каза моя колега. Тази еволюция, това развитие не трябва да бъде спирано от събитията днес, не само в този регион, но и това, което е на нашата територия. Имам предвид исламизма. Ние вече видяхме как радикалният ислям може да контролира тази територия територия. И е, за това ние трябва да е, бъдем бдителни. Точно за това 13 е, френски войници оне ден оставиха живота си в Мали, за да се борят точно срещу този враг. Скъпи приятели, ние сме много трогнати от подкрепата, която оказвате на Франция в този тъжен момент, но нашата подкрепа трябва да бъде обща. Нашата е, страна не може да действа сама. Ние трябва да обединим нашите нашите военни сили, трябва да имаме ефикасна демокрация, за да можем да и прилагаме всички наши инструменти, както в отбраната, така и в по-постоянни ангажименти за отбраната на Европа. Европа трябва да развива своя стратегическа автономия и да действа като а, една свободна организация. Благодаря, господин Бенифей. Е, Благодаря, господин председател. Говорим за страни, които са много в много отчаяна позиция, но във всички тях има сериозни демонстрации. Хиляди хора искат право на достойна работа, достоен живот и да няма корупция. Страните са далече от тук, но от 2011 година вече би трябвало да сме наясно с факта, че арабската пролет не се оказа онова, което ние очакваме. Икономическата крехкост, политическата крехкост на Ливан, например, е ясна. При тях има над милион сирийски бежанци. Те са на ръба на колапса. Поради тази причина не можем просто да ги изоставим. Трябва да подпомогнем Бейрут по по-ефективен начин, защото това е от което се нуждаят гражданите в Ливан. Мога да ви дам много примери за това какво се случва с бежанците, които са попаднали в ръцете на сирийските военни и са завлечени обратно към различни лагери. Мога да ви запозная с доклади от Амнести, които ви казват какво се случва, колко много хора са обречени на сигурна смърт. Може да видим какво се случва с кюрдите, можем да видим проблемите, трагичните смъртни случаи. Знам, че много хора загубиха скоро живота си, защото имаше нападение от страна на Даеш. Подкрепата за сирийските кюрди трябва да е ясна. Ние трябва да имаме много по-ясна външна политика и не може да следваме диктата на Америка. Искам да благодаря и на госпожа Могерини за цялата работа, която свърши през годината. Следващия оратор Ал Салани за една минута. Този парламент се опита на два пъти да стигне до резолюция за Ирак, но не успяхме да го направим. И моля политическите групи тук да кажат защо блокират резолюция за Ирака. Необходимо е а, думите да бъдат придружени с дела. Госпожо Могерини, сега имаме исторически избор. Или да застанем заедно с иракския народ или с правителството. Правителствата идват и се отиват, но иракчаните винаги ще бъдат так. Какви са конкретните мерки, които вие ще предприемете? за да се помогне на иракчаните да има диалог нези, които протестират на площада Трахли, Такир, че искат тяхната страна да бъдат чути. Искам да приветствам посланника на Европейския съюз в Ирака, който има силни позиции, но това трябва да се превърне в конкретни дела. Европейския съюз загуби доверието сега, извинете, САЩ загубиха доверието и сега някой друг трябва да се намеси. Единствените, които могат да го направят е Европейския съюз, единствената истинска демокрация в света. Благодаря ви. Симнюк. Господин Симнюк, за минута и половина. Уважаеми колеги, искам настоятелно да обърна вниманието ви към един проблем, свързан с сигурността, който представлява огромна заплака не само за Близкия изток, но и за Европа. Става дума за бойците на Ислямска държава, които са задържани в Сирия. Тогава много европейци се присъединиха към италианска държава, а ние, европейците, нямаме никаква стратегия как да се отнасяме към тези терористи. Това всъщност е политически банкрут. И всъщност това, което остана в Северна Сирия, само изостри проблема. Някои от терористите успяха да избягат и това е огромен проблем за нашата сигурност. И ние трябва да имаме предвид, е, че това са престъпници, които брутално убиват, изнасилват и измъчват. Те са заравили хора живи и са ги разпъвали на кръв. Съдебни е, процеси в Европа биха довели до освобождаване или до е, ниски наказания, което ще бъде фатален сигнал към безбройните жертви на този терористичен режим. Тези терористи трябва да бъдат наказани жестоко и ня заслужават милост. Така че нека да подкрепим Ирак и Сирия за създаване на трибунал за военни престъпници. Терористите на Исламска държава са нашите общи врагове. Те там трябва да отговарят за ужасните дела, които са извършили. Само по този начин можем да се погрижим за справедливост за техните жертви. Всички ние сме отговорни пред сигурността на нашите граждани. Нека да поемем тази отговорност и да оправдаем. Благодаря. Госпожа Кемпа за една минута. E, e, благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, искам да ви благодаря много за всичко, което направихте. Благодаря за вашите усилия. Благодаря за вашата помощ. Благодаря за помощта, която оказахте на всички, които участваха във всички тези войни и на целия регион, който е дестабилизиран. Нека да ви кажа обаче, че аз вярвам, че Европейския съюз трябва да има по-добър консолидиран план за действие, не просто дипломатически средства, но също така и финансови средства – трябва да имаме много ясни отношения към Йордан, Ливан, но и Ирак. Ирак, ако разгледаме тази страна, можем да видим, че много страни се опитват да помогнат на Ирак. Например, Унгария се опита да подпомогне с 8 милиона долара. Башика, Батея, Батная. Ако хората има място, към което да се върнат, аз вярвам, този процес на дестабилизация ще приключи. Това е което трябва да гарантираме и някои конкретни проекти ще покажат, че се занимаваме с конкретни действия в този регион. Господин Руис, една минута. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Благодаря, госпожа вице-президент, върховен представител, за вашата работа и за това, което казахте днес, което подкрепям. Виждаме какво се случва в арабския ислямски свят, свята, ситуацията в Алжир, в Ливан, в Ирак, в Иран. И ми се струва, че се намираме пред прага на втора арабска пролет. Има смяна на правителствата в някои страни. В Иран има протести, които бяха потиснати по напълно неприемлив начин. Това, което каза а, колегата, е вярно. Ние трябва да се позиционираме относно ситуацията в Ирак чрез приемането на резолюция на парламента. Госпожо Върховен представител, трябва сериозно да се гледа и на ситуацията в тези три държави, и трябва да имаме стратегически подход при това положение. Благодаря ви много. Господин Кючек, за една минута. Благодаря. Днес Близкия изток е в светлината на прожекторите, но ние не сме спряли да мислим за този регион през последните години, за съжаление. Това е люлка на бедността, страданията и религиозните конфликти без ясна посока – за развитие няма надежда. Развива се тероризъм, екстремизма, които водят до хиляди жертви. Имаме смъртоносно насилие в Иран, Ирак, в Ливан. Хората отказват, политиците отказват да видят реалността и да дадат надежда. Това не са сцени от филми, а болезната реалност. Един иракски вестник задава въпрос ако убиете всички нас, над кого ще властвате? Европа не може да остане тиха, не можем да замълчим. Аз ви призовавам да, се, да отправите призов за спиране на насилието срещу демонстрантите. Трябва да се защити обществения интерес, да има нов, различен начин за поддържане на политиките, за да имаме едно светло бъдеще. Господин Мариани, една минута. Благодаря, госпожо Върховен представител. Е, ние трябва да чуем гнева на либанския народ и трябва да бъдем дителни, защото е, всичко, което е свързано с развитието на Ливан, е, е свързано с запазване на етническите малцинства и е, мястото на Франция, а сега това етническо многообразие е застрашено. И всъщност трябва да си поставим въпроса какво стана с милионите помощи, които бяха оказани на Ливан. Аз е, искам да посоча е, нещо свързано с региона около Триполи, че Европейския съюз е финансирал една е, инсталация за е, пречистване на отпадъци, която никога не е функционирала. Защо Европа не прави нищо, за да контролира това, тази корупция? Това е което трябва да направим в услуга на Ливан. Да направим така, че средствата, които Европейския съюз отпуска като помощи, отиват за хората, а не се губят по пътя на корупцията. Господин Захредил за една минута. Uh, благодаря, господин председател. В предходния дебат аз казах, че Израел е нашия основен партньор в региона. Трябва да кажа, че Иран е стратегически ни съперник в този регион. Това, което наблюдаваме от години, са опитите на Иран да постигне хегемония в региона. да има влияние в е, Ирак, Сирия, подкопава непрекъснато вътрешната кохерентност на тези държави. Това трябва да се спрем. Трябва да променим политиката ни по отношение на Иран, да прецизираме позицията си и да следваме интересите на Съюза в този съюз. Това е наш дълг. За да ограничим Иран, Трябва да положим повече усилия, защото това е ключът към стабилността в региона. Господин за една минута. Господин председател, госпожо Могерини, според информация от международни организации, иранските власти използват свръхсила срещу тези, които протестират. Стотици са убити, хиляди са ранени или хвърлени в затвора. Неприемливо е такова отношение към хора, които протестират за своите социо-економически права. Отново казвам, те се убиват, биват убивани, ранявани, хвърлени в затвора. Искам да кажа, че това е престъпление срещу човешките права, изключително обидно е и не разбирам как е възможно президента да пуска такива съобщения в Твитър, когато хора загиват. Трябва незабавно да се действа. Ние осъждаме онова, което се случва в Иран. Призоваваме Европейския съюз да действа. Искам да ви благодаря за усилията през последните години. Следях вашата работа. Голяма част от нея заслужава възхищение. Сега ви моля за последно да действате срещу Иран, за да може виновните да бъдат наказани. Господин Хорлот за една минута. Благодаря като заместник-председател на делегацията в Иран на този парламент. Ще се спра на тази държава. Говорихме наистина за критичните санкции. Чухме и други изказвания, но всички тези позиции стават все по- трудни, тъй като Иран нарушава всички международни норми. Много несъразмерна беше силата, с която беше посрещнато всичко това и трябва да осъдим поне 100, убиването на поне 100 хиляди граждани и това, че има доста ранени. Все пак трябва да се възмутим, когато имат подобни актове. Искам още веднъж да благодаря на госпожа Магерини за нейното търпение, когато идва в Европейския парламент. Надявам се, че нейният наследник ще работи така добре с нас в Обединеното кралство и дори като трета страна. Госпожа Сардона, една минута. Уличните протести в Иран, изпълнени в, с насилие, а, не предизвикаха никаква реакция в Европа. Имаме върховен представител на Европейския съюз, а, госпожа Могерини. Какво направи тя? Нищо простихме на Иран всички възможни прегрешения, включително и финансиране на тероризъм. Бяха осъдени 90 жени. Какво става с движението МИТУ? Каква е ролята му в Иран? Питам се следното. При положение, че има ранени, има мъртви, гражданите искат краят на Ислямската република, кога най-сетне европейците ще се застъпят по-сериозно за демокрацията? Господин Лопес за една минута. Много благодаря, господин председател. Благодарности и към върховния представител. Днес обсъждаме положението в Близкия изток и в частност кризата в Ливан, Ирак и Иран. Искам да обясня Какви са заплахите и защо това, което се случва, се случва? Има голямо недоволство у хората. Те нямат възможности за развитие, нямат достъп до обществени услуги. Економическия растеж не стига до всички в населението. През последните няколко години станахме свидетели на конфликти, които направиха населението на Близкия изток бедно. В тези общества няма стремеж към приобщаване. Ние в Европейския съюз изискваме да се окаже подкрепа. Трябва да се види какво можем да направим, за да стигнем до различни споразумения с тези страни. Иранското споразумение, ядреното споразумение с Иран би трябвало да бъде възобновено. Трябва да действаме и наказателно срещу онези, които наказват твърде много тези, които излизат по улиците. Благодаря Мария Родригес Рамос за една минута. Оратора говори без микрофон. Просиме о влънчение микрофону. Моля да си включите микрофона, госпожо, казва председателката. Извинявам се, започвам отново. Казвах, госпожо Могерини, благодаря ви за усилията, ангажираността и цялата ви работа в последните няколко години. Протестите, които разтърсват този регион, са протести, в които гражданите се борят за по-големи, по-големи свободи, социални права. И в Иран тя ги третират изключително а, несъразмерно с а, а, обстрел и това е довело до десетки, ако не и стотици убити. Убити а, според а, м, някои източници а, 400 или 500. Не излиза информация от а, държавата. Също така има натиски върху жените. На тях се казва, че а, те са отговорни за а, тези протести. Затова призовавам комисията и международната общност да осъди тези актове и да призове иранските власти да преустановят тези актове и да се започне един по-ясен международен диалог. Благодаря. Господин Уважаема госпожо председател, госпожо върховен представител, аз ще говоря за положението в Ливан. Всички ние следихме как се развива актуалната криза а, след а, оставката на сегашното правителство и невъзможността на лидерите да съставят ново правителство. За всичко стои, това стои организацията Хизбола. А, парите си тя получава от иранското правителство. Ливан отдавна страда от намеса отвън и е поле на конфликти на всякакви интереси. Организацията Хизбола замества, представлява Иран и подкопава така или иначе крехките институции в Ливан. Хизбола и движението Амал нападат демонстранти в Ливан, за да се запази влиянието на Иран. Ливан каза, че няма да толерира нападени и враждебни действия на Хизбола. И от наш интерес е това да не се случва за в бъдеще. Не можем да превърнем Ливан отново в поле за кланета. Благодаря. Следващият оратор Андреа Шидър за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Върховен представител, в началото бих искал да ви благодаря най-вече на вас за многото инициативи и за успешната работа и за опита да постигнете споразумение с Иран. През последните дни виждаме разтърстващи картини от Иран, демонстрации, безредици. Е, това показва економическото и политическото положение. То е нетърпимо за населението. Имаме брутална реакция от страна на иракския, иранския режим, стотици убити, хиляди хвърлени в затвора. Това показва колко нечовешки действа режима. Иранското правителство трябва да зачита човешките права, свободата на словото, на съвестта, на събиране, на информация, свободния интернет. Освен това е необходимо да се обсъди на маста за преговори ескалацията на напрежението. Не можем да си позволяваме неща, които прави, например, американския президент. Благодаря, Елена Йончева. Благодаря ви, господин председател. Изразявам безпокойството си от възникналото напрежение от ситуацията в близкоисточния регион. Идвайки от България, една от първите гранични